документ от 18 юни ни уведомиха за избора на Лоренцио Енцелупи като кандидат на Европейския парламент. Господин Енцелупи все още работи в Европейския парламент и заема пост, който съгласно член 7 от акта от 20 септември 76 свързан с упражняването на мандат като член на Европейския парламент и неговият сегашен пост е несъвместим в момента с упражняването на мандата му като член на Европейския парламент е, тъй като това се изисква от член 3, е, алинея 2 от правилника.